Откривам заседанието. Протоколът е, от вчерашното заседание е, е вече готов. Има ли някакви забележки? Няма. Така че протоколът е, се счита за прият. E от от в политическата група ЕФД съм получил списък за